Мерси. Благодаря. Благодаря на Push-Up Brass Band Брюксел. Благодаря ви много. Добър ден на всички. Благодаря ви за присъствието в Европейския парламент. Добър ден на всички, казва председателя и на френски. Добре дошли в пленарна зала на Европейския парламент. А сега същите слова на испански. Добре дошли в Европейския парламент. Добър ден и на всички италианци. И ви приветствам тук. Също приветствам кметовете на някои градове от засегнатите от земетресението район. Поканихме ги, за да им покажем, че Европа е близка до хората, до гражданите, които страдат. И така, колеги, приятели, защо реших с колегите от бюрото, както и квесторите, това събитие? Защо предложих пленарна зала на Европейският парламент да събере многобройни европейски граждани. Днес вие ще сте на наше място в тази зала. Това е символичен жест, който за мен има голямо значение, защото изживяваме тежки моменти, тероризма, който продължава да ни а, засяга. Спомняте си какво се случи на летище Орли преди няколко дни. Въпросите с незаконната иммиграция, економическата криза. Многобройни са младежите, които не успяват да намерят работа. Така че в тези тежки времена виждаме да нараства разочарованието, към институциите, както и загубата на доверие към Европа. Но ние искаме този парламент за идните две години и половина. И тук искам да благодаря на колегите, които присъстват в залата и които ще участват в дебата днес. Да, искаме тези две години и половина да направят така, че това разстояние между гражданите на Европа и институциите да се смали. Вие сте тук представители на почти 1 милиард европейски граждани. И искам да се почувствате действащи лица, да присъствате и взимате решение с нас, да отговаряте на конкретни въпроси, свързани с вашите проблеми. Ние ще се опитаме да ви обясним по-добре това, което правим. Не трябва да се затваряме в нас самите и в нашите сгради в Брюксел. Напротив, трябва все повече да сме сред гражданите. И днес ние честваме 60-та годишнина от подписването на Римския договор, който всъщност създаде тази Европа. Разбира се, договорите не са съвършени. Но този римски договор позволи на много от нас, на всички от нас всъщност, да живеем в мир и в свобода. Ние сме свободни да се придвижваме, да ходим в който град си искаме. И тук няма смъртно наказание, за разлика от други близки държави, където това или е факт, или скоро ще се случи. Ние също въведохме правата на гражданите, свободата на гражданите и за това ви поканихме тук днес. Не става въпрос просто за организиране на едно събитие, а да ви покажем, че искаме нещата да се променят, че тази Европа трябва да се промени и че ще бъде по-добра. И че без тази Европа ние до никъде няма да стигнем. Трябва да се променим към по-добро. Когато нещата не вървят добре, понякога трябва да се унищожат старите устои. Така че, нека да работим всички заедно, за да решаваме проблемите на гражданите. И днес вие ще дискутирате така, както ние го правим между депутати. Не е лесно да се намерят най-добрите и адекватни решения, да се постигне винаги равновесието, но вие днес ще живеете на живо от тук, от тази зала, седнали на местата на депутатите, ще видите какво означава това. Ще можете да изразите вашите идеи, вашите възгледи. Никой няма да ви попреш говорите. Това е Европа. В коя друга част на света се случват подобни неща? Можете да критикувате Европа, да критикувате депутатите, да ни хвалите, да хвалите Европа, каквото поискате, можете да кажете, зачитайки правилата и ценностите. Ето това е демокрацията. Ето това е Европа. И така, бъдете добре дошли. Първата заместник-председателка на Европейският парламент, госпожа Магинес, ще бъде модератор на дискусията днес след обед. Тя е експерт в това отношение. Тя е ирландка. Нямате нужда от нищо повече. А, тук чухте вече а, едни белгийски музиканти, аплодирахте ги. Музиката е нещо, което обединява всички. И в Рим също ще има една церемония. Надявам се, че няма да бъде само церемония, в която се подписва един документ, а ще бъде важна церемония за поставяне на нови устой за Европа. И се надявам, че когато се върнете в вашите държави, в градовете, където живеете, бих желал да обясните какво се е случило тук, какво сте изживели, че в една голяма демокрация като Европа можете да говорите свободно и че има 751 депутати, които също ви считат за действащи лица, че те са тук, за да работят за вас и че трябва да ви дадат отговори. Преди да дам думата на госпожа Магинес, която ще води дебата, искам лицето, което е а, седнало тук до мен, да застане на моето място и да докаже, че може и един, една, един младеж може също да председателства. Госпожата не е предупредена, но и гласувам доверие. Заповядайте на моето място. Мадемуазела президент. Госпожица председателката. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ни приехте тук, за това, че подкрепяте младеща. А сега давам думата на госпожа Магинес. Um, just... Благодаря. Нека да кажа, а, че се радвам да видя нов председател, нова председателка на председателския пост, но така, нека да пристъпим към а, същността. А, добър ден и от мен. И а, чухте една много прочувствена реч а, за, от страна на господин председателя. Благодарим му за това. А, и благодарим също за това, че покани гражданите тук на нашите места, на горещия стол. Надявам се, че ще се възползвате добре. Аз а, имам много тежка задача, а именно да а, ви ограничавам във времето. Ще бъда много стрикна. Пет са темите, важни теми. Глобализация, младежка заетост, Европейския съюз, младежта, бъдещето, и екологията. И така или иначе трябва да започнем да мислим по тези теми, да чуем реакциите, както от ваша страна, така и от страна на депутатите. И нека всеки да види има ли номер, да сме сигурни, че всеки си има номер. Написани са много големи, вдигнете табелките. Написани са големи, защото аз не виждам особено добре и а, имам нужда да са голям, с големи цифри. И така, когато се обърна към вас, а, моля ви, не вдигайте всички едновременно табелки, защото няма да мога да дам думата на абсолютно всички. И така, къса е след обедната ни сесия. Нека да започнем, възможно най-бързо. Първата тема е младежката безработица и предизвикателствата пред Европа за а, създаване на работни места за всички. Няма кой знае какво да кажа. Искам просто да предам думата на Европейския младежки форум и на Тина а, Хоковар, която е а, член на този форум. Дава ми думата. Благодаря. Добър ден на всички. Днес аз а, говоря от името на десетки милиони младежи от Европа. Изпращам ви едно послание. За да могат повече младежи да получат работа, имаме нужда от две решения. Първо, включващи мерки, които да са изградени по спецификите, за да подкрепят младежите и специфичните уязвими групи. Това може да стане с три допълнителни действия инклюзивни схеми за младежите с целеви мерки за младежите с специфични нужди, жени, иммигранти и други. Така че тези схеми да са достъпни за всички. А, също прием на едно гише, както се наричат, за да могат младежите да получат съвети и услуги на същото място и по този начин да се осигури прехода на младежите към пазара на труда. И а, трето, не, няма, няма как да се получи без ключови партньори. Например, младежките организации, тяхното участие е от ключово, ключово значение за успеха на младежите. Тези организации работят на терена, те работят всеки ден с младежи, така че те биха могли да изградят мостовете между младежите и службите за заетост. Второто решение са едни справедливи условия на работа, без значение какъв тип работа. Как може да стане това? С социални стандарти, които да се прилагат за всички договори, включително и временните договори и а, участието в а, економическите платформи и други форми на работа. Да се гарантира минимална защита на работещите, справедливо заплащане, както и възможност а, да участват в пенсионните осигурявания. И накрая еднаква, еднакво плащане за еднаква работа. Не говоря само за разликите между мъжете и жените, но най-вече за дискриминацията а, за, по възраст. Смятам, че а, всички ние в Европейския младежки форум сме готови да работим по темата и да вървим напред към бъдещето, което започва сега. And, and благодаря, че направихте введение към темата. Сега госпожа Штайнер от Прогресивния алианс на социалистите и демократите от Европейския парламент да вземе отношение за две минути. Благодаря, ще бъда кратка. Присъединявам се към това, което каза току-що Тина, защото социалисти и демократи в Европейския парламент, оглавявани от Джани Питела, също се борим за добри работни места. Ние се борим също безработицата, особено младежката безработица. През 2012 се въведе схемата за младежка гаранция. Радваме се, че това е един успешен модел. 9 милиона млади хора всъщност са получили достъп до пазара на труда заради тази гаранция. Работните стандарти също се подобриха. Според нас трябва да се плаща на младежите. Не може да има неплатени стажове, с които се заместват добре платени работни места. Това е много важно за нас. Важно е да имаме и система за консултации за всички. Имаме много добри примери в Европа. Европа в момента има възможност да се учи от добрите практики в държавите членки. И ако има проблеми в държавите членки, те могат да видят как да се подобри положението. Прехода от училище към пазарен на труда е също е много важен. Всеки млад човек, който навлиза в пазара на труда, трябва да получава съответната подкрепа, защото ако започне с проблеми, много трудно ще навакса. Важно е да се гарантира и напредък по отношение на социалното сближаване. Така че изцяло се присъединявам към всичко, което каза ти. Тя се ползва с нашата подкрепа. Всички младежи се ползват с нашата подкрепа в Европа. Те са приоритет в нашата политика. Floor... Преди да дам думата на следващия колега, не забравяйте, че ще имате възможност за въпроси. Ако се включите в дискусията, вдигнете номера си и ще съставим списък. Ще дам думата на четирима. Още сега може да посочвате желанието си да вземете думата. Сега ще дам думата на госпожа Лопес от Европейската обединена левица и Северната зелена левица за две минути. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да приветствам с добре дошли всички на следобедното заседание. Искам да приветствам тези млади граждани на Европа. Чувствайте се като у дома си тук, защото това е вашия дом. Споделям до голяма степен казаното от докладчика. И ние сме на мнение, че трябва да дадем своя принос към темата, да има справедливи условия на работа, да има гаранции за работни места. Това трябва да е задача за всички. Моята група, Европейската обединена левица и Северната зелена левица, смята, че не трябва да имаме просто програми за младежка заетост, независимо колко важни и ценни са те. Трябва да се въведат и други политики, които да са по-приспособени към един свят с променящи се модели на производство, които изискват съответните промени и у нас. Смятаме, че финансовата дисциплина нямаше ефект. Тя не реши проблемите. Ето защо ние предлагаме редица альтернативи в моята група, за да се решат проблемите, свързани с безработицата, младежката безработица по-конкретно и създаването на качествени работни места. Ние работим по Европейски социален стъп, който е много важен за нас. Работим и по други програми, други теми. Тук визирам обучението и наскоро приехме ЮРЕС. Това е система за доброволна мобилност на младежите в Европа и искаме да съгласуваме и политиките за активни мерки на пазара на труда Проблемът е, че има сериозни различия между отделните държави членки. Ето защо трябва да се хармонизират нещата, доколкото е възможно политическа гледна точка, за да се движим всички в една и съща посока. Благодаря. А сега думата има място 247. Моля да се представите. ако обичате, застанете прав. Това е пълна случайност. Аз познавам тази дама много добре. Тя е от Ирландия. Това не е планирано, но искам да дам думата на Мойра, да вземе първа думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо заместник председател. Програмата за развитие на селските райони ще беше 25 години създаване си тази година, друга важна годишнина. И може би това е първата програма, която осъществява пряк контакт между Европа и селените. Искам да попитам следното. Ще подпомагате ли държавите членки да изпълняват тази програма? като част от подхода отдолу нагоре. за да се превърне тя в една динамична програма за младежи и възрастни из цяла Европа. Благодаря. So Благодаря. Депутатите ще отговарят след малко. 197. Следващия оратор. Бернардо Рамос от Испания, член на Европейските федералисти. Благодаря, че ни предоставяте тази възможност. Искам да ви запозная с моя опит. Имам висше образование, имам две деца, които също са завършили университет, но не могат да си намерят работа. Радвам се, че вие проявявате интерес към е, решаването на проблема с младежката безработица, но съм малко разочарован. Трябва да ви кажа, когато виждам, че се опитвате да решите проблема, като третирате симптомите, а не причините за заболяването. В Европейския парламент вие трябва да играете водеща роля в обществото. Вие трябва да водите европейското общество – Ако разгледаме статистиката от историческа гледна точка, никога не е имало толкова много възможности за създаването на богатство, благодарение на техническия напредък. Само, че се нуждаем от нов социално-економически модел. Действ... Сегашният модел не действа. Не се създават работни места. В момента се намираме в момент на големи промени и независимо дали ви харесва или не, положението може да е много драматично. От вас зависи да предложите нов социално-економически модел, който ще ни помогне да решим проблема, за да можем всички да се възползваме от новите създадени богатства, иначе всички ще страдаме отново. Now, our next speaker. А сега давам думата на 548. 548. 548. Ако обичате, станете. Благодаря, сега виждам. Заповядайте, две минути. Добър ден на всички. Аз е от Ферара, малък град в Сицилия. Днес говорим за младежката безработица като европейски проблем. Това е така. Само, че тя не е в еднаква степен в цяла Европа. Знаем, че това зависи от човека да се намира, проблем особено остър в юга. Искам да ви обърна внимание на младежката безработица и на причините за нея. Един от проблемите е безработицата в провинцията, в италианската провинция, т.е. в местата, които са отдалечени от столицата, от основните градове в страната. Там проблема е много по-сериозен, отколкото в големите градове. Младежите от провинцията страдат от безработицата в много по-голяма степен. Какво ще направите за провинцията? Тя според мен е много важна за Европейския съюз. Не можем да оставим да умре. Тя е пренебрегвана и човек не може просто да стои с кръстени ръце. Ако се предоставят повече работни места, това ще гарантира оцеляването на провинциите. 350. 350 има думата сега. Заповядайте. Добър ден на всички. Първо, искам да ви благодаря, че ни позволихте да присъстваме днес и че давате възможност на Женската фундация да, говор... да говори. Аз съм Лорена Рамос и съм тук с колеги. Опитваме се да създадем проекти, социално-економически, политически и културни, които да носят е, възможности за равенство между мъжете и жените. Ние Призоваваме за политики, които да се основават на въпросите на пола в решаването на всичките бъдещи предизвикателства, които ще обсъдим днес след обед, за да имат мъжете и жените равни възможности. Искаме да ви напомним, че макар и да има намаляване на различията между мъжете и жените, и през 2017 нивото на безработицата е все още е много високо и жените са по-изложени на риск от безработица в сравнение с мъжете. Ако се намират работни места, те са временни, по-лошо платени, независимо от високия образователен ценз. Ето защо искаме да обърнем внимание на необходимостта гражданското общество и политиците да работят съвместно, за да се реши съвместно проблема. И на последно място искам да се възползвам от възможността да се обърна към полския депутат за незабравимите му коментари за жените. Той трябва да знае, че спечелването на една игра шах е толкова трудно. Толкова трудно да се изправим пред всички предизвикателства. Вие не можете да решите всички предизвикателства без да се възползвате от таланта на половината население. Thank you. So, the topics... Благодаря. Темите касаят равенството, развитието на селските райони, т.е. мерки за провинциите, селските общности и вдигна се и идеята за нов економически модел. Госпожа Штайнер, ако обичате, се спрете на някои от тези въпроси. Знам, че те са доста различни. Заповядайте. Много теми за две минути. Всички програми, които сближават гражданите и Европа, независимо от политическата област, са много важни. Парламентът подкрепя тези програми, включително и програмата Лидер. Бащата с двете млади деца, които са безработни. Това не е изолиран случай в Европа. Младежката гаранция е важна за социалистите и демократите. Тя е предназначена за младежите, които не са извършвали трудова дейност след приключване на образованието им. Безработицата може да се реши само по места, да се отделят ресурси по места. Това въжи и за селските райони. Трябва да се създадат работни места там, където има висока безработица, има висока младежка безработица. За нас е важно нито един район в Европа да не бъде оставен, да изолиран. Трябва да спре финансовата дисциплина, да се засилят инвестициите, да се засили економиката, да се създадат нови работни места – Независимо дали един младеж има средно или висше образование, той трябва да получи работа. Ролята на жените и възможностите за жените също са много важен въпрос. Парламентът не работи само по младежката безработица, но и равенството между половете. Много жени работят в несигурно положение, защото имат несигурна работа. Това е нашия акцент, не само по време на Деня на жените, Макар и да има депутати с много изкривена представа за човешката раса, това не въжи за повечето депутати тук. Ние искаме да има равенство на половете из цяла Европа. Ще продължим да работим за постигането на тази цел. Благодаря, госпожо Лопес, за две минути. Искам да благодаря на всички взели думата и да спомена някои неща. Това, което бе казано за програмите, много важно е да продължаваме да изпълняваме програмите за подкрепа, младежката гаранция и другите, които са част от бюджета за Хоризонт 2020. Същевременно обаче е важно много по-добре да се разпределя европейския бюджет – той трябва да е насочен към създаването на заетост и най-вече достойни, качествени работни места за младежите. Относно казаното господин Бернадо 197, съгласни сме, че трябва да има сериозна политическа промяна. Както вече казах, ако не се променят политиките, много трудно ще е да излезем от тази сериозна криза и рецесия. Ако не се въведе нов тип социално-економическа политика, няма да успеем. И още няколко неща съвсем накратко по въпроса за равенството и селските райони. Много важно е в селските райони да се задържат хората в тези области. Това е от особено значение. Много важно е да получават същия набор услуги, както в големите градове, който не е факт в момента. И това въжи най-вече в Южна Европа. Много важно е хората от селските райони да имат достойни заплати, с които да се прехранват, което означава, че те трябва да получават справедливи цени за селскостопанската си продукция. Не трябва да се намалява цените от големите дистрибутори, които изтикват младите фермерите трябва да се останат, да обработват земята и да си изкарват достойна прехрана. Има дефицит от млади хора в Южна Европа. Има демографски срив, по който също трябва да се работи. Давам се сметка, че засягаме повърхностно тези големи теми. Искам да отговорите на въпроса. Колко от вас смятат, че Европа върши достатъчно за младежката безработица? Европа върши ли достатъчно? Може да си вдигнете табелката. Положението не изглежда добро. Колко от вас смятате, че Европа трябва да направи повече, за да реши проблема с младежката безработица? Мисля, че това е важно да покажем нивото на вашето разочарование. И ние, като ваши представители, трябва да отчетем това. Надявам се, че някой засне това, тъй като то е много важно. Сега продължаваме към следващата тема, която понякога води до противоречиви становища глобализацията, призив за справедлива подялба. Някои смятат, че може би не се възползват достатъчно от глобализацията. Ще процедираме в същия план, първо за въведение ще дам думата на директора на бюро на Оксфар International за Европейския съюз Наталия Алонсо. Благодаря, искам да започна с един въпрос. Знаете ли колко души в Европейския съюз са в риск от бедност? Значи, Европа е един от най-богатите кон, кон, континенти. Един на всеки 10, двама на 10 Всъщност в действителност един на четирима. Това означава 123 милиона европейци са в риск от бедност. В същото време Европа е, в Европа има 300 234 милиардери. Бедността е нещо, което е резултат от политически избори. Президент Обама каза, че е, един свят, в е, който 1% от е, населението контролира толкова богатство, е колкото останалите 99 не е справедлив свят. Това означава, че нещо не е наред. САЩ е голяма економическа сила и, и, и, и трябва да подкрепя развиващите се страни. Но също така трябва да, гарантира, трябва да гарантираме и ние, че а, а, европейските политики не, а, не пречат на това. Първия начин е политиката, да е данъчната политика. Компаниите трябва да, да заплатят а, дължимото, така че и правителствата да разполагат с средства за предоставяне на обществени услуги. Още едно нещо, с което Европейския съюз може да, даде, да даде допълнителен принос. Това е миграцията. Миграцията може да бъде от полза за всички. И от страните домакини, и от страните по происход. През миналата година а, мигрантите изпращат в, в развиващите се страни два пъти повече средства, отколкото, отколкото предходната година. За това, за това ние, сме, ние насочваме а, своята дейност, опитваме се да привлечем вниманието на лицата, които са отговорни за вземане на решения. Благодаря. И сега думата има депутатите. Колегата Каспари от НП ще отговори. Благодаря. Драги граждани, глобализацията е факт. И можем да направим две неща. Или да участваме в нея, или не. Има една страна, която не участва в глобализацията и това е Северна Корея. Една от причината за, за състоянието в тази страна е, е жестокия диктатор. Но също така, другата причина е, че страната и хората, които живеят в нея, са напълно изолирани от останалата част от света решенията трябва да се вземат и трябва да се взема участие от това. Ако едно решение се вземе в една страна, националният парламент обикновено е отговорен за него. В, на европейско ниво Европейския парламент и, и съвета вземат решения. Само, че в някои страни няма, няма такава институция. Обикновено най-бързите, най-богатите, най-умните вземат решения. Но а, трябва ли да допускаме това? Или трябва да вземаме дейно участие, за, за, за да се противопоставим на това. Именно това правим ние. Разполагаме с, с споразумение за свободна търговия с а, над 100 страни. А, и само преди няколко седмици приключихме работата по а, споразумението между Европейския съюз и с Канада. Много е важно, и аз говоря от а, името на своята политическа група, която е най-силната в парламента, а, трябва, трябва да има на лице а, е, закон, който се прилага. Трябва също да си даваме сметка, че глобализацията е помогнала на много места по света на хората да се преборят с бедността. Много граждани са били подпомогнати от глобализацията. И ако продължаваме да действаме по същия начин, това означава, че се движим в правилната посока. Господа, госпожа Шака от Алианса на либералите и демократите има думата сега. Благодаря. Благодаря. Мисля, че е, това е една чудесна възможност да, да приветстваме, приветстваме с добре дошли и вас. Е, обикновено при нас няма музика, затова ви благодаря, че, че осигурихте музика. Беше наистина много приятно, тържествено и празнично. Това обаче не означава, че, че забравяме за, за бедността, за, за неравенството по света и ролята, която ние играем в борбата с тях. Трябва обаче понякога също да си, да си даваме сметка и да оценяваме факта, че хората в Европа живеят при най-висок при най-висок жизнен стандарт. Колегата от другата политическа група вече спомена това. Много растеж предстои да, да да настъпи в другите места по света. Трябва обаче трябва обаче глобализацията, която допускаме и която подпомагаме, е, трябва да бъде от полза за всички, а не просто да дава възможност на големите компании да, да, да, да реализират големи печалби. Трябва, трябва да извлече максимална полза от собствената си е, економика, трябва да осигурим стандарти трябва за нашите потребители, трябва да защитаваме околната среда, безопасността на храните, правата на потребителите и така нататък. Всичко това трябва да става чрез глобални международни търговски стандарти. Мисля, че е, все повече внимание се обръща на това каква трябва да бъде търговията в бъдеще и много се радвам, че тези и дискусии са довели до една нова философия на търговията, една нова политика на търговията, която отразява по-тясно европейските е, ценности. Не бива да нападаме глобализацията. Е, ние не можем да я спрем, но можем а, можем да работим по правилата, които насочват на по-нататъчното развитие на глобализацията, така че да се постигнат по-високи стандарти и по-малко неравенство. Благодаря. Двама участници сега, 4, 2, 4, 424 има думата. Добър ден уважаеми евродепутати, Стефан Метвилс от Антверпен. Едва на един час разстояние съм тук на север. А, моля, само ако се изп... да се изправите и да не, пи... и да не пипат е, микрофона, така по-добре -по се чува. Можете отново да почнете, заповядайте. Да Добър ден, уважаеми евродепутати. Госпожо председател, аз съм от Антверпен. Град на около час разстояние от Брюксел. Също така съм а, член на студенти за Европа. Това е асоциация от Антверпен, която е член на международна студентска организация. Въпросът ми към вас нас е Знаете ли, че 50-те най-богати компании в Европа плащат единствено 2% от данъците. Как може да се реши това проблем? Как може да се гарантира, че тези корпорации ще започнат да си, да си плащат данъците? Хармонизирането на данъците трябва, трябва да се засили. Какво можем да сторим заедно? Защото ако, ако, ако не погледнем на нещата заедно, е, държавите се противопоставят. Та това е което искам а, да знаем и това искат да знаят и асоциациите, в които ние членуваме нашата асоциация. Благодаря. Strong support for your question. Um... Сериозна подкрепа получихте за въпроса си. 426 иска думата в момента. След това 104. Yes, 426. Uh, goedemiddag. Um, mijn naam is Vedran Morani. Ik spreek ook namens... Uh... Добър ден, Сурам Морали. И аз също се изказвам. Искаш да се изкажа от името на, на студенти за Европа в Антверпен. Искам да, да подкрепя това, което каза колегата, но също така бих искал Е, да, да обърнем внимание на, този, на, на тази атмосфера на страх. Е, хората се страхуват от предприемачеството поради, поради голямото бреме. Как можем да, да насърчим хората да вземат по-дейно участие? 104. Има думата. Добър ден. Казвам се Жан Юсион, аз съм обикновен европейски е, гражданин. Във връзка с предните въпроси, аз имам един по-общ, който искам да задам. Мисля, че има едно такова общо впечатление в Европа, че Европа е, единствено налага какво трябва да се прави, без обаче да, да, да има ограничително въздействие а, върху, върху решенията и на държавите, и на, и на фирмите. Извинете, без да има влияние върху решенията, които се вземат от държавите. Тоест има огромна разлика между това, което чуваме и това, което става в действителност. Искам да, да чуя вие какво мислите за това. Благодаря. Сто 140. Благодаря, госпожо председател. Казвам се Бруки и съм кмет на Терамо в Абруцо и заедно с други колеги кметове представлявам Централна Италия. Италия бе засегната сериозно от земетресение, от неблагоприятни метеорологични условия. Говорим за, за сигурност, за безопасност безопасност, за работни места, за а, намаляване на, на, на населението. Всичко това ние в момента го изживяваме. И ако не се направи нещо, ние няма да имаме бъдеще. Ние се обръщаме към Европа за помощ. Европа вече ни помага, но бихме искали още да ни помага. Бихме искали Европа да дойде по-близо до нас. при, при сериозни а, проблеми е необходимо да се, да се предприемат сериозни мерки. Обърнахме се към регионите си, към правителствата си, сега се обръщаме и към Европа. Защото, защото нашите региони са в Европа. Ние а, молим а, Европа да, да се е, е, застъпи за тези територии. Имаме нужда от вашата помощ. Благодарим и на председателя Атаяни за тази възможност да ви посетим. Ние сме група кметове и се опитваме ежедневно да се справим с проблемите на градове, които са били засегнати от земетресения нямаме достатъчно училища, е, сериозна криза е на лице в економиката, затова призоваваме Европа да, да стори нещо повече за нашите региони. Благодаря. Благодаря ви, че, че, че, че участвате в днешното заседание. Ние наистина ви съчувстваме на вас и на вашите общности. Аз съм сигурна, че а, а, Колегите ще отговорят. 159 <clears throat> по изключение още един въпрос. Е, бонжур а тус. Добър ден на всички. Аз имам не толкова въпрос, колкото реплика към господин Каспари. Uh, благодаря ви за това, че сте тук с нас. Относно глобализацията, тя създава големи проблеми, задавани ги като символика, като култура, като философия. И това не е в една посока. Във всички посоки вървят тези въпроси. И тези огромни въпроси, които смущават всички от тук през Африка и до Банкок, ако тук не придружавате, така да се каже, глобализацията в най-ясният, брутален, така да се каже, смисъл, можете да стигнете до там, че всъщност да се ограничим само до Северна Корея. Това не е единствената ни проблематика. Според нас е доста несправедливо и нечестно и а, се стига до една такава тенденция да се отклони а, вниманието на голям брой европейци от европейския проект. А, за първи път, когато видях европейското знаме, нещо трепна в мен. Така че този европейски проект ми е при сърце. Но с такива речи смятам, че всъщност отвръщавате европейските граждани от европейския проект. Виждате го във Франция с политическия ни проект. Не само крайната десница, но също така и много от левите излизат отвратени, максимално отвратени от този европейски проект. Внимавайте, защото историята може да се обърне и, и се надявам да не се завърчи в лоша посока. Благодаря. Сега давам отново думата на членовете на парламента. Доста въпроси бяха зададени. Данъци, солидарност, Италия, различията, какво прави, различията между това какво говорим и какво правим, господин Каспари. Благодаря. Мисля, че това, което казахте е, сега, че разполагаме с две минути, е един от основните проблеми. Ние Винаги разполагаме само с по две минути сега. Равенството по отношение на данъчното облагане в Европа. Това е много добър пример за това а, колко са недоволни хората. Това е проблем, който изглежда ние не можем да решим в Европейския парламент ние не разполагаме с правомощия да, да, да, да решаваме <clears throat> този въпрос. Това е национална компетентност. гражданите често пъти гледат към Европейския съюз и Европейския парламент, който търсят отговорност. Но националните парламенти не са ни дали тая компетентност. Така че няма, няма как ние да го решим този проблем. Мисля, че трябва да се проведе един открит дебат да се види, да се обясни и да се види а, а, кои области са европейски от европейска компетентност и кои не са. Смятам, че данците трябва да бъдат на европейско ниво, да се решават. Следващия въпрос. Районите, които са засегнати от природни бедствия, разполагаме с фондове за, за такива цели, но съм съгласен, че Европейския съюз трябва да свърши повече. Трябва обаче също и да сме честни. Европейския съюз не може да реши всички проблеми. Също трябва и държавите е, е, е, да се опитват да, да помагат за проблеми на място. Понякога получаваме нереалистични искани очаквания. Разбира се, че трябва да помагаме, но, но и държавите са, са отговорни както за превенцията, така и за за работата по последиците. Но да, разбира се, че Европейския съюз трябва също да помога. Не, не помага. Не мога да отговоря на всички въпроси, защото нямаме време. Защо, защо хората виждат разлика между а, а, това, което се говори и действията? Често пъти, когато има а, проблеми в страните, хората лесно, лесно осъзнават кои политически партии са отговорни, кое не е правилно. Често пъти се, се чува обаче, се чува твърдение като Европа реши следното. Хората обаче не си дават сметка, не правят разлика. Гражданите не знаят. Като се говори за Европа, става въпрос за целият парламент. Ние се състоим а, от отделни групи и в Европейския парламент е, текат най-различни е, дейности. Има, е, и тук у нас също има много различни противоречиви мнения. Не, всички, не всеки е на, на едно и също мнение. Госпожа Шака. Благодаря, благодаря госпожа председател. Благодаря за всички така ясно формулирани въпроси а, наистина това са много важни въпроси. Избягане, избягването на, на, на данъчното облагане или несправедливите данъчни ставки за, за корпорациите. Това определено е много важен проблем. Той е свързан с равните условия. Това, което виждам в момента е, че държавите членки се състезават една с друга, за да привлекат тези компании, като им предлагат по-низки данъчни ставки понякога дори и съвсем преференциални условия. И виждаме в момента как е, комисар Веса, Весагер, а, е, е, който се занимава с нелоялната конкуренция, в момента се занимава и именно с а, положението на Apple в Ирландия, например. За да се изясни дали, дали това, което става там, е държавна помощ или не. Но да, трябва да централизираме действията си. Как да насърчим предприемачеството? Аз съм прогресивен либерал, така че това е много важен въпрос за мен. Нека ви дам един пример. В дигиталния единен пазар се опитваме да направим именно това. Имам възможности, имам много работни места, които се създават от информационните компании, но продължава да има прекалено много бариери и пречки за да се насърчат а, такива предприемачи, да достигнат до клиенти, потребители в други части от света, трябва да, да създадем не само един пазар, но и дигитален един пазар. Въпросът за земетресението, разбира се, това е едно бедствие, което което ни засегна много лошо. Има много а, предизвикателства в Европейския съюз, които засягат много хора, а, те са а, много разстройващи, но мога да ви а, уверя, че председателят Таяни не минава и ден, в който да не а, говори пред парламента за това какво става в Италия. И едно последно нещо. Трябва ни повече политическо лидерство в държавите членки, за да бъдат приобщени хората, да им бъде да обяснена какво става. Европа става все по-пъстра, все по-разнообразна, когато говорим за нови теми, които се превръщат в теми от европейско равнище. Да трябва да спрем да говорим за, просто за Европа, трябва да, да, да водим политически разговори за това, кои са правилните политики. И а, хората трябва да бъдат ангажирани, трябва да вземат участие в този процес. Винаги съм вярвала в това, именно за това сте тук сред нас. Thank you very much. Благодаря. Благодаря на всички, които участваха в дебата а, до този момент. А сега следващата тема а, Европа на 27 държави членки. Както знаете, Обединеното кралство гласува да напусне Европейския съюз и процесът ще започне следващата седмица. И така, нека да помоля Селин Гейсман, която е заместник-председател на организацията, младежката организация на а, европейците във Франция, да каже малко повече за бъдещето в Европа présidence du Parlement européen. Monsieur le Président. Господин председател на Европейският парламент, госпожа заместник председател, дами и господа, депутати и представители на гражданското общество. Какво беше вашето впечатление през 2016 година, 23 юни? Аз бях тъжна тъжна за британските ми приятели, които ще напуснат е, Европейския съюз против е, волята си. Защото голям брой от тях са е, приели и са искали да останат в Европейския съюз. Те всъщност ще трябва да понесат последиците от Брексит. И след тъгата се появи а, гнева. Защото Брексит е гласуването на миналото спрямо бъдещето. Това е един вид вземане на заложници на всички тези младежи. Новото поколение и европейските граждани имат нужда да вярват в европейския проект, да мечтаят отново за него. А сега, за съжаление, не може това да се случи и а, младежите във Франция го установиха. А, загубих се доверието в европейските а, институции и трябва спешно да действаме преди да е твърде късно. Нашата мисия е да дадем отново надежда, да подобрим европейската демокрация. Европейския парламент по-специално и целият Европейски съюз трябва да направят политиката така, че тя да действа в но в, според исканията на всички тези европейски граждани, ако тези евроскептични, популистски и ксенофобски движения вкарват толкова енергия, за да унищожат Европейския съюз, ние трябва да действаме също толкова решително в обратната посока. Това обявиха и а, младежите за Европа във Франция, като се а, проведе едно, е, един митинг с а, стотици хиляди младежи от всички страни. И, а, и след няколко дни размисъл ние изработихме една европейска гражданска конституция с 12 глави. Тази тема показва, че а, нашето поколение иска да върви напред и да прави конструктивни предложения за бъдещето. Ние искаме по-демократичен съюз, по-единен, по-интегриран, да се даде думите на младежите. Има нужда от една, едно ново поколение за Европа. Нека да изградим заедно това, което искаме, а не това, което ни се налага. Благодаря. Благодаря. А сега нашите депутати ще отговорят. Първо, господин Касталда. Thank you. Thank you, Благодаря, госпожо председател. Скъпи приятели, колеги, Европейският съюз е гражданите си. И микрофон, прекъсва го председателката, има проблем с микрофона ви. Скъпи приятели, колеги, Европейският съюз е гражданите си. И ето, днешното събиране тук го показва. Трябва да решим заедно нашето бъдеще. Миналият юни британските граждани решиха да напуснат Европейския съюз. Това е едно от най-големите предизвикателства в създаването на Европейския съюз. Това е факт. И а, просто трябва да се адаптираме. Но не само адаптация. В такъв тежък момент той трябва да се превърне във възможност е, британските граждани а, изразиха недоволство от Европа. И същото виждаме и сред, евро... сред младите граждани, а именно, че не всичко функционира правилно. Трябва да го поправим. И трябва да осигурим просперитет на народа. Но днес се прилага парадигмата на ограниченията и нашите граждани са осъдени на бедност. Бедността никога не е неутрална. В момента, в който европейските политики прилагат тази бедност, това води до подобни а, разочарования. Трябва да върнем Европейския съюз в правилната посока с инструментите, от които имаме нужда. И развитието на социална и справедлива Европа а, е част от целите за пълна заетост и социален напредък, а, така както това е вписано в договорите. И трябва да се подсили също и участието на партиципативната демокрация. Бялата книга на Юнкер а, вече показва посоката. Въвеждат се нови инструменти, без обаче да се променя политиката. Брексит всъщност може да бъде а, първата плочка от доминото, което ще се срути. Времето тече и е, имаме моралната историческо задължение да да направим най-доброто за нашите граждани. Благодаря. Господин Касталдо е от е, Европейската партия за свобода и демокрация. А сега госпожа Родригес от Социалистите и демократите. Сали Селина, bienvenue. Е, добър ден и добре дошли в е, Европейския парламент. Здравей Селин също и слушахме те много внимателно и чухме посланието, което дадохте тук, а, именно за голямото събрание при вас. А сега пристъпвам към а, моето изказване на английски и казвам, че вие идвате тук с правилното послание за бъдещето на Европа. Послание, което трябва да приемем в Рим, когато се видим отново на 25. Ясно трябва да се заяви, че имаме нужда от нов график за бъдещето, защото залогът е мира и просперитета, но също и начина ни на живот, нашите права за щастие. И младежите в Европа са тези, които могат да донесат това послание и трябва да го направят. 60 години по-късно, това, което ще бъде основния залог в Рим, е, че всъщност Европейския съюз не може да бъде само пазар. Ние трябва да бъдем единно цяло, политическо, социално, културно, базиращо се на демократични ценности. Селин, вие много добре знаете, разбирате, че условията това да се случи е европейските граждани да бъдат наистина граждани, така както сега са те вече. Ето това е голямото послание. След това трябва да излезем с големи аргументи. Защо имаме нужда от Европа? Защото е много по-добре, и ще постигнем много повече, ако стоим заедно и в борбата с климатичните промени, и с създаването на заедост, и е, възползването от цифровата революция. Да се установи повече социална защита, не искаме разлика и разминаване между поколенията и да сме сигурни, че Европа в голям мащаб ще даде доброто бъдеще, което всички заслужаваме. Това е, което трябва да заявим ясно в Рим. Но и днес момента да го кажем е много добър. Благодаря. Благодаря ви за присъствието тук. А, благодаря, казва председателката. Можете да свалите табелките сега. Виждам, че има желащи да участват. 690 е първият оратор. Няма да мога да дам думата на всички. 690. Заповядайте. Благодаря, Уилям Шулц от Германия. На 17 години съм и ще гласувам за първи път тази година в Германия. със сигурност ще се съгласите с мен, че точно моето поколение трябва да се задава въпросите за бъдеще и да види, чии са отговорностите за бъдеще. Важно е хората да могат да вземат участие в решенията, за да не загубят интерес към политиката. И а, има все по-малко желание за гласуване. Трябва да се преборим с тази тенденция. И трябва младите да се интересуват от Европа и от политиката. Смятам, че Европа трябва да се грижи за младите и да ги мотивира, а да мотивира техния интерес към Европа и политиката. 321. 321 сега. Заповядайте. 321. Кой сте? Добър ден на всички. Казвам се Ан от университета в Мастрихт. Аз съм от групата Students for Europe и групата Stand Up за да могат младежите да бъдат привлечени от европейското изграждане, те трябва да виждат ползите от него. Особено а, свободите в рамките на гражданското общество. В а, едно супранационално общество, какви инициативи смятате да изградите, за да има някаква сила в Европейския съюз? как да се даде желание на, Европ... на европейците за повече Европа, как да се махне този балон, в който са затворени институциите. Благодаря. Thank you. And well... Благодаря. Да, тази снимка ще изглежда много добре. Поздравления за колегите ви. По принцип не одобряваме подобни е, неща в залата, но все пак а, сега е възможно. 809 номер. 809. Добър ден, аз съм от Вирсин. Лаура Хюн. Виждам, че е, трябва да говорим тук за по-доброто бъдеще и как да търсим заедно решение. Смятам, че в областта на политиката спрямо бежанците също има нужда от по-добри решения. Примерно, Полша не приема нито един беженец. Ние в Германия приехме много. И Ангела Меркел постъпи правилно. Но имаме нужда от общо европейско решение. Полша също трябва да приема, приема беженци. И последният оратор в тази тема 609. Благодаря. Соня Панасио от Младите европейски федералисти. Някои казаха, че Брексит означава, че ето сега ще прескочим този проблем и ще имаме повече интеграция. Но това остава под въпрос. Понякога усещането е, че Европейския съюз се базира и се съсредоточава върху економическа интеграция и практически въпроси като сигурност. Но сме забравили, че нашата Европа е преди всичко политически проект с мир, солидарност и просперитет в сърцето на този проект. Така че въпросът ми е как ще направите Съюза по-силен, ако той скоро ще бъде с една страна по-малко. Благодаря и на вас. А сега двамата колеги. колегата Родригес. Особено с последния въпрос. Как да направим Европа по-силна? Заповядайте. Благодаря. Ще се спра на общата дискусия, която се заформи, как да върнем желанието за Европа. Нека да кажа нещо от моята собствено минало. Започнах с Еразъм, програмата Еразъм. Да уча с хора от цяла Европа, от целия свят. И това промени живота ми. И съм сигурна, че всички вие вече имате подобен опит и знаете, че ако веднъж сте преживели нещо такова, това променя живота ви. Моят отговор на въпросът ви е, имаме нужда от повече опит заедно. Да работим заедно с всички фондове, на всички терени – когато се учим, когато намираме първата си работа, когато се местим в друг европейски град, когато си създаваме приятели там, когато работим заедно, за да създадем нещо заедно, било то в науката или изкуството, когато работим заедно, за да се борим с хуманитарните кризи. Нека да не забравяме момента, в който започна бежанската криза и видяхме младите хора в Европа да се борят и да търсят истински решения на тази криза. И когато започнахме да дискутираме с трети държави в света, за да им помогнем да се развият и също да напреднат в просперитета. За всички тези а, ситуации младежите в Европа работят заедно и те могат да разпалят желанието за Европа и сред другите поколения. Така че Радваме се да ви приветстваме тук в парламента. Имаме нужда от този нов тип демокрация днес. Това е добрия пример, който давате вие днес. Благодаря. А сега господин Касталдо. Госпожо председател, ще отговоря на френски, защото считам, че и аз съм от поколението Еразъм. И изкарах две години учейки във Франция. И сега ще говоря на италиански. Искам да а, отговоря на първия въпрос. Да, трябва да участват а, младите, трябва да бъдат мотивирани за политическо участие трябва да се постави акцента върху а, демокрацията и за участието, и за директното участие в нея е, има вече електронна демокрация и ще гласу... гласувахме скоро един доклад по нея. И също бихме могли да създадем истинско демократично съзнание в политиката. Но за тази цел Европейския съюз има нужда от инструменти. И гражданската инициатива е инструмент, който трябва да бъде подсилен и да бъде приложен на практика, защото много често а, се стига до само на теория. Има твърде много условия за развиването и на практика. Ние трябва да развием значимостта на получената свобода, но трябва да гледаме и по-нагоре, да поставим летвата по-нагоре. Европа, която искаме да създадем е социалната Европа, която беше забравена, която не е желана. Договорите позволяват да се стигне много по-напред в областта на социална Европа, но това не беше приоритет до сега. Нямаше нужда това да бъде дискутирано само в политическите речи. Имаме нужда от конкретни инструменти за интеграцията в това отношение. Не трябва само да се налагат политически избори, като примерно бюджетни ограничения. Това се оказа напълно погрешен избор. И относно солидарността, говори се за общи решения за беженците. Някои държави отказаха да приложат общите решения. Двойни стандарти, несъответствие на нормите. Ето това са причините, които подкопаха доверието в Европа. Трябва да се борим срещу тези две скорости, две мерки. Иначе ще видим още повече оттегляне на хората. Всичко е в наши ръце. Благодаря. Отново благодаря на всички. И сега следващата тема сигурността и защита на гражданите в а, а, размирни времена. Няма да повтарям нашите проблеми със сигурността. Веднага ще дам думата на нашия оратор, с който ще започне а, разговора. Господин Басра от Международния център за, за изследвания от Кингс Коледж Лондон. Благодаря. Преди една година Атентатите на 22 март в Брюксел показаха връзката между престъплението и тероризма, която е съвсем реална. Братите Албакрауи, които се взревиха на летището и в метрото, имат дълга история на насилие. Много спръчкани с закона, лишаване от свобода, където се радикализират. И най-накрая приобщаването към джихада. И през цяла Европа това е картината, която виждаме. Криминалните елементи като субкултура се смесват все повече от повече. Но защото тези, които са пътували в Сирия, все още са известни на полицията за други престъпления извън екстремизма, с предишни присъди. Стереотипите много често е следният. Те активно участват в престъпни дейности по време на процеса на радикализация. Много често те продават и консумират наркотици, като твърдят, че водят свещена война. Това въжи за без... в случая в Берлин и летище Орли. Линията между престъпленията и тероризма е замъглена. Ние трябва да реагираме на този проблем. Най-вече предложението за реакцията на Европа към тази към това предизвикателство се крият в по-големи обмен на информация, независимо дали е в национален или наднационален план. Това е много хубаво, но за да има ефект от е, сътрудничество, трябва да има преди всичко доверие. Европейския съюз трябва да създаде и засили в официални мрежи от хората, които се борят срещу тероризма, да бъдат те буквално в една и съща зала, да се познават обменят най-добри практики и да подобряват разбирането на оперативната ситуация и реакцията спрямо заплахите. Speakers... Ако си мислех, че много желаящи имаше за участие в предишния дебат, бройката е още повече, така че трябва да ви разочаровам. Моля да свалите табелките, записахме номерата. А сега евродепутатите, братце Мацола от Европейската народна партия. Благодаря. Всеки, който като много от нас смята, че Брюксел е дом извън дома, никой няма да забрави момента на паника, на гняв, на безпомощност и на тъга, за жертвите от атентата преди една година. Но след ужасните събития миналата година, шокът е, отстъпи на място на решителността за борба с тероризма. И се възприе един двуален подход, е, който е спрямо непосредствените е, причини и по-основните причини за атентатите. Ако питам се гражданите, кое е най-важното за тях, отговорите ми те искат да упражняват основното си право да се чувстват сигурно, да вършат нещата, които винаги са вършили, да водят живота, който са избрали да водят. В парламента положихме много усилия да засилим приемането на общи европейски правила за по-добра информация за пътниците до Европа и тези, които пътуват от Европа ние въведохме стратегии за борба с радикализацията. Ние преследваме паричния поток, финансирането на тероризма. И имаме нови мерки за по-добра закрила на пострадалите от тероризма, защото тероризма засяга толкова много скрити жертви, че белега от него остава в продължение на поколение. Ние помагаме на тези хора да се върнат към нормалния живот. Може да се гордеем от цялата работа, която сме свършили, но тя не е достатъчна. Трябва да продължим да работим повече по обмена на информация, да гарантираме оперативна съвместимост между информационните системи, защото превенцията и наказателното преследване на престъпленията трябва да бъдат по-ефикасни чрез въвеждането на една напълно функционираща система за досиетата в Европейския съюз. Нуждаем се от използването на биометрични данни, например това, от което се възползва тендатора в Берлин, който има 40 различни самоличности, това вече трябва да бъде преустановени. Борбата с тероризма е, е нещо, което изисква глобален подход, сътрудничество с трети държави. То трябва да бъде засилено и съм убедена, че в крайна сметка ще успеем. Благодаря. Моника Макове от консерваторите и реформаторите. Добър ден на всички. Ще започна направо с отговорите на въпроса на Райан за сътрудничеството. Да, сътрудничество между държавите и членки относно оперативни информации, обмен на данни е много важно. Именно това липсваше. Именно благодарение на това се стигна до злополучния атентат. Относно сътрудничеството имаме много повече бази данни. Базата данни за визите, Евродак, Шенгенската информационна система, базата данни на Интерпол, да речем за откраднати или загубени документи. Проблемът е, че тези бази данни до атентата, т.е. до преди една година, бяха полупразни, защото държавите членки не въвеждаха съответната информация. Има тенденция всички държави да се запазват информацията за себе си правоприлагащи органи искат да споделят информация с други правоприлагащи органи от държавите членки, било то защото им няма доверие или поради някакви други причини. Това трябва да се промени. Промената започна. Например, Европол, който е Европейска агенция, получи информация от държавите членки. 8 милиона нови въждане на информация има в Европол след атентата в Брюксел. Всички държави членки трябва да внасят информация в тези бази данни, точна и цялостна информация и много бързо. Това сътрудничество може да спре лицата с престъпни намерения за тероризъм да се предвижват от Германия, Белгия или Франция или пък да влязат в Европейския съюз и да напуснат Европейския съюз. за Сирия да се върнат с нова самоличност, защото и това е възможно. Ние работим по пръстовите отпечатъци, снимковия материал на лицата, което ще се извършва на границите на Европейския съюз. В бъдеще експертите казват, че пръстовите отпечатъци не са най-сигурният начин за идентифициране на дадено лице, защото те могат да бъдат увредени или променени. Затова и мислим, че следващата стъпка трябва да е отпечатък от ретината. Споделям тази информация, защото да, сътрудничеството е най-важно. Държавите членки трябва да разберат, че трябва да работят съвместно, иначе няма да бъдем в безопасност. Ние тук в парламента идваме от различни страни и правим същото, работим съвместно. Също въжи и за правополагащите органи в държавите членки. Благодаря и сега. Искам да се извиня на някой, че няма да им дам думата. Номер 3. Първо. Томас Бендес от Липе. Времената се променят, има нови заплахи, които изискват нови мерки. Депутата спомена за мерките за промяна, за да се подобри сигурността на гражданите, но не трябва да се стига до крайности, защото ако пожертваме свободата за сигурността, губим и двете. Правоприлагащите органи и те разполагат и в момента с много възможности – Не трябва да ограничаваме свободата на гражданите заради терористични атентати. Не трябва да пожертваме нашата свобода, макар че сигурността е най-важното. 5, 245. Антонио Коелио от Португалия. Искам да ви благодаря за възможността да говоря от името на моя район, и от името на Северна Португалия. Искам да обърна вниманието на Европейския съюз към въпроси, свързани с сигурността. Радикалните групи не трябва да пречат на развитието в Европа, защото днес ежедневно се сблъскваме с оръжие, с атентати. И някои хора от провинцията смятат, че те самите са обект на атака. Ловците, например, използват оръжие. Аз представлявам много ловци. И смятаме, че нас ни изтикват от провинцията, а Европа не трябва да забравя за това. Селските райони, провинцията трябва да бъдат защитени. Много важно е да се съхранят тези райони, хората да останат там. И лова е част от всичко това. Той спомага за биоразнообразието. Това е от полза за района и за цялата страна. 571. Заповядайте. Добър ден, Едерек. От Бългийската християн-демократическа партия. Аз съм от Антверпен трябва да обърнем много повече внимание на информационните технологии, обмена на данни. Това е много важно. Днес е Международният ден за борба срещу расизма и дискриминацията. Смятам, че това също трябва да бъде взето предвид. Трябва да погледнем и самите себе си. Да видим какво вършим ние самите. Ние заклеймяваме хора, като потенциални терористи, да речем от Северна Африка трябва да се вгледаме в самите себе си и да помислим какво мислим и как подхождаме към хората, защото ние може да сме източник на много дискриминация. Това исках да кажа. Това не трябва да го забравяме. Също така президента Тръмп, който нарича Брюксел адска дупка, много важно е да се разбере, че въпросът не опира само до това. Ние се опитаме да решаваме проблеми от миналото. Полагаме много усилия, за да предотвратим бъдещите терористични атентати. 1.4.8 148 Заповядайте. Благодаря, Хансен. От Дания. Съгласен съм с колегите, че има нужда от повече сътрудничество, сигурност, обмен на информация, правоприлагане. Трябва да извличаме полуки от опита на другите и да осигуряваме сигурност за гражданите. Как най-добре може да предотвратим тероризма? Това е един от въпросите, които се задават. ние не трябва да жертваме свободите на хората, като увеличаваме наблюдението над гражданите. Съгласен съм с някои законодателни мерки на Европейския съюз. Похвален е новия закон за личните данни, който защитава гражданите и техните права. Закона за личните данни е много важен. Ето защо молбата ми е да продължите битката за отделни индивидуални свободи на континента. тероризма ще се засили, ако ние се откажем от своите принципи, колкото и трудно да е това и колкото и неудобно да ни кара да се чувстваме. Госпожа Мацола, първо и ще следя строго за времето този път. Благодаря, госпожо председател. Тъй като все още не се е говорил на мачния ми език, сега ще говоря на малтийски. Искам да благодаря на всички взели участие в дискусията. Съгласна съм с първия взел думата, че не трябва да предприемаме крайни мерки, защото ако, ако ограничим свободите, за които толкова много сме се борили в Европейския съюз, то терористите ще спечелят. Аз съм положила много усилия моята страна да се присъедини към Шенген. И ако трябва да се промени всичко това, то ще бъде ослабен европейския проект. Това означава, че трябва да защитаваме и всички. Тези, които живеят в големите градове и в селата. Аз съм майка, имам деца, които ме питат, защо когато ходя на училище, или когато съм на обществено място, има навсякъде войници. Когато сравня детството на децата ми, начина по който те живеят с начина по който аз живеех като дете, животът на децата ми е много по-труден. И за мен е много по-трудно да осигуря безопасност на моите деца, отколкото на моите родители, като аз бях дете. По данните трябва да направим още толкова много. Ако правоприлагащите органи получат повече правомощия за обмен на данни, обмен на информация, то ще можем да предотвратим подобни атентати. И така няма да се наложи отново в парламента да говорим за поредното трагично събитие. Трябва да продължим битката и ви обещавам, че точно това възнамеряваме да направим в този парламент. Ще намерим баланса между сигурността и свободата. Госпожа Маковей. И пак, внимавайте за времето. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Ще последвам примера на Роберта и ще говоря на майчиния си език, румънски. Надявам се, че има румънци в залата. Има ли румънци в залата? Ние не смятаме да урязваме свободите за европейските граждани. Питаме се да намерим баланса между сигурността и отделните права, защото това е цялата идея, да запазим начина си на живот. Понякога трябва да се откажем от е, част от удобството, но ние искаме да нарушаваме правото на личен живот. Цялата информация за криминалните досиета, пръстовите отпечатъци, тази информация я има в държавите членки. Проблемът е, че няма обмен на тази информация. За това се случиха и атентатите. сътрудничеството, обмен на информация, защото информацията е на лице, ние трябва да я споделяме. На следващото място – прозрачността. Ние се борим за прозрачност. Да, е ясно кои са истинските собственици на дружеството, за да се предотврати прането на пари, с което се финансира тероризма. Трябва да се борим срещу корупцията и данъчните измами, защото всичко това е източник на финанси за тероризма. С тези мерки ние спестяваме пари на денокоплаците. И в заключение искам да кажа, трябва да сме заедно – ние се нуждаем от доверието на всички граждани в европейските институции, защото не всички европейски граждани вярват в европейските институции. Ето също се нуждаем по-малко институции от по-малко разходи. Това е от особено значение. И трябва да сме равни. Благодаря. And... Благодаря. Надявам се, че не ви притеснявам, когато чукам с чукчето. Благодаря ви за изказванията. Сега преминаваме към тема, която е от интерес за всички и изисква доста мерки. Изменение на климата, да защитим нашата планета. Има доста желаящи за думата, както виждам, който е хубав знак. И сега за въведение давам думата на директор приятели на Земята Магда Стокович. You, are... Благодаря, госпожо председател. Изправени сме пред бедствие, което да, което да засегне, което ще засегне цялата страна. Изменението на климата е факт, са не измислица, както твърди Доналд Тръмп Предстоят повишение на, на, на температурите в цял свят. Европа трябва да свърши необходимото да предотврати това. За да стане това, европейската енергийна система трябва да бъде, да се освободи от изкопаеми горива до 2030 година. Това означава, че трябва да се освободим от зависимостта, зависимостта си от изкопаеми горива не бива да се заключваме в едно обречено на такива горива в бъдеще. Трябва, трябва да спрем финансирането на инфраструктурата на тези горива. В същото време трябва да повишим ползването на възобновяеми източници и проекти за енергийна ефективност. Трябва да, да превърнем економиките си в кръгови економики гражданите вече се организират в местни проекти за възобновяеми източници за енергийна ефективност. Но политиците също трябва да застанат за този преход. Трябва да се съсредоточим върху тази, тази дейност и трябва да, се, да гарантираме, че никой не изостава. Аз съм горда, че съм от Полша, но се, се срамувам от това, което прави или не прави правителството на моята страна. В вашите страни какво правят? Трябва това да се следи и да си даваме сметка. Трябва също да попитаме и евродепутатите. Пакета за енергетиката, по който водите дебати, ще излезе от парламента ще излезе ли от парламента като по-амбициозен текст, отколкото, отколкото във вида, в който го получихте? Благодаря. Първо, господин Екхаут от групата на Зелените, Европейски свободен алианс, за отговор. Благодаря, госпожо председател. А благодаря на всички за това, че е, се отзвахте на поканата и да, да вземете участие в тези дебати. Вече 60 години е, отбелязваме от създаването на Европейския съюз, но както виждате, е, е, от това, както виждате, нещата изглеждат че всеки е съгласен. Трябва да знаете, че не, тук в парламента ние водим много сериозни политически а, разговори и спорове. Вярно е, че ги водим по демократичен начин, но има много различия в мненията. Когато говорим за избягване на данъци, някои други колеги казват, не, става въпрос за данъчна конкуренция, така че няма проблем да се намалява данъците. <coughs> Справедлива търговия. Всеки говори за това. Хората, има много колеги, които подкрепят възможността компании в държави членки да имат възможност да, да, да съдят правителствата си за, за, за мерки за справедлива търговия. Изменението на климата. Често пъти а, също трябва да се замислим за това, да попитате политик, политиците какво ще промените в политиката, за да, за да се постигне изпълнение на споразумението от Париж. Либералите, християн-демократите и социал-демократите в Холандия, в моята страна, не направиха нищо, за да изпълнят или не направиха достатъчно, от, за да се изпълнят критериите от Париж. Да, 60 години демокрация отбелязваме, но а, трябва да държите политиците си отговорни. Не е достатъчно да дават обещания, трябва да ги изпълняват. Благодаря. Получавате наградата за спазване на времето, което ви е дадено. Социалистите и демократите. Е, колега ще вземе думата сега. Благодаря. Е, много се радвам да видя всички вас. Е, освен, че съм евродепутат, съм и председател на Европейското, на Международното движение. Европейския съюз е създаден не за правителствата, а за гражданите и гражданите следят какво се прави в Страсбург, тук, са обаче да са достатъчно активни. Но миналата седмица много хора излязоха по улиците. В Рим в събота 10 000 души ще излязат да, да, да отбележат Европа. Европа, която е успешна, която дава сигурност, Европа на бъдещето, Европа, Европа на политиките, от които се нуждаем в 21 век. Аз съм... се занимавам с защитата на околната среда от много години, още от преди да бъде създадена зелената, дори да бъдат създадени и зелените, да се обособят като група. Имаме отговорност затова още от индустриалната революция, преди 200 години, трябва не само да, да, да, да насърчаваме и да, договорим говорим за изменения в економиката и в технологиите, но трябва да разработваме необходимите за, за това технология. Китай, например, е, инвестира в нови технологии, в електрически автомобили, в роботика. Китай ни затмина, прескочи ни. Мисля, че в Европа трябва да положим много усилия, както за социалния и економическия си напредък, също и за спасяването на планетата си. 76 номер има думата. 76. Euh, Благодаря, госпожо заместник председател, за дадената дума. Аз съм Антон Атиар от Лион. Имам въпрос. Вярно е, че климатичната криза, която е основната сега, но все пак беше подписано споразумението за свободна търговия с Канада, което ще доведе до увеличаване на търговските отношения и обмен между тези две държави и следователно още повече а, емисии въглероден диоксид. Няма ли тук всъщност едно а, противоречие между решенията, които са взети в Париж през 2015 и този договор за свободна търговия? Като че ли на ултара на економиката се жертват всички останали ценности. Благодаря. Number... Благодаря. 250. 250. Boa tarde a todos. Chamo-me Ricardo Encarnação, sou de Portugal. E em relação... Ricardo Cornacel, Португалия. Добър ден. По въпрос за околната среда. Търсим решения на тези проблеми, които споменахте, но също е необходимо да, да подходим и към проблемите на хората, които които са засегнати от, от, изменението на климата. Много се говори за така наречените екологични бежанци. Са хора от Тихоокеанския басейн, в а, а, Върховния съд на Нова Зеландия се произнесе, че а, такова понятие не признава, не разбира екологични а, бежанци. Това са хора, чиято родина е била а, разрушена. Така че, да, като говорим за бежанците, да не говорим само за бежанската криза, но нека да не забравяме и за хората, които имат нужда от нашата подкрепа и поради други причини. Хора, които да имат възможност да дойдат в Европа, а, да намерят свобода. Благодаря. 691 номер. 691. Добър ден. Янц Букей. Два въпроса искам да задам. Европа е едно от най-, най- богатите места на света и продължаваме да, да намаляваме целите си, да, да стесняваме климатичните си а, цели. Вие, дами и господа, сте евродепутати. Возите се в големи а, и силно завърсяващи а, автомобили. Защо? Електро, а, извинете, атомни електроцентрали. Има у нас. А пък в Германия се опитваме да ги закриваме. Защо? Искаме да укрепим енергийните си ресурси, но вървим в грешната посока. Само 20% от енергетиката е от възобновяеми източници. Това не е конкурентоспособно положение. И мисля, че е, нещата са доста тъжни. Тъжни са перспективите за бъдещето. Работим, всички живеем в една Европа, но също живеем и в един свят. И трябва да се, възмож... да се възползваме от всички възможности, които, които са пред нас. И накрая 223 номер, това е последното изказване. Добър ден, казвам се Орей и съм а, студентка в Брюксел – говорихме и за Парижкото споразумение, и за международната обстановка. И тъй като говорихме и за международните преговори, искам да попитам как Европейския съюз смята да запази Съединените щати, които са най-големите замърсители с въглероден двуокис, как мислите, хем да го запазите с търговски партньор, хем пък да, го накарат, да ги накарате да спазват Парижкото споразумение, а, за да не се окаже то унищожено? Um, to... Благодаря. А сега господин Екалт. In... Благодаря. Ще се опитам да се вмести пак в две минути. Да, по, по отношение на търговските споразумения, аз гласувах против споразумението с Канада и е важно да попитате е, вашите евродепутати как са гласували и защо. националните парламенти. Националните парламенти е, трябва те първа да, да решават какво ще правим с търговското споразумение с Канада. Всеки национален депутат те първа предстои да гласува не бива да падаме а, в капана да си мислим, че а, търговията сама по себе си е нещо лошо. Търговията може да бъде нещо добро, положително. Но предвиденото сега споразумение не е добро. Рикардо от Португалия, напълно, напълно сте права, какво ще стане с средствата за развитие в Европейския съюз, нито една страна, от, освен Швеция, не, не изпълнява международните си, международните си а, задължения по отношение на международната помощ. Изобщо не говорим за НАТО и за Тръмп. Говорим за пари, за, за помощ за развитие. Янс от Германия. Аз а, съм колоездач, аз идвам на работа с колело. Между другото, това е и доста опасно в Брюксел. По отношение на ядрената енергетика, това е въпрос към комисията, която позволява да се дават субсидия, субсидии Великобритания, Унгария за изграждането на нови атомни електроцентрали. Мисля, че това е тилуда политика. Тръмп. Се, че в крайна сметка Една страна, която първа премине към зелена економика, ще бъде международен лидер. Това е начина да, да, да убедим Кръмп. Той може да запази а, въглишните, въгледобивните мини, но тогава, когато му дадем пример, няма да има какво, какво да каже в отговор. Благодаря. Лайнен. Господин Лайнен. On um, as well, uh, trade policy will change, there is no doubt. I mean, CETA... Uh, По отношение на търговската политика няма съмнение. Uh, СЕТА и ТИТИП, виждате как се променят обществените настроения. В парламента винаги залагаме клауза за устойчивост които са свързани, които са, са, свързани с социалните стандарти и екологичните а, стандарти. Много бих искал в всички търговски споразумения това да заляга, да, да, да, да се търгува с, без бариери, с а, слънчеви панели и така нататък, така че да се насърчи устойчивостта. Да, няма съмнение, че е, измененията на климата е, и, а, и климатичните бежанци, екологичните бежанци, това е нещо, което трябва да, да, да, да а, признаем. В крайна сметка Нова Зеландия прие известен брой, но не, а, но не и а, Австралия. Електромобилите най-накрая се развиват и разработват в Европа. Твърде дълго време останахме в, съсредоточени върху дизеловите двигатели. Виждате какво прави а, Илон Мъск в САЩ, в Китай също се популяризират електромобилите. Да, само 20% са, е, е, енергетиката от възно, възобновяви от а, източници, но, но вижте в Германия, в Дания, в, извинете, в а, Швеция и Дания. А, там, а, там нивата са по-високи. След няколко години а, когато се увеличи този дял, цените на, енергетика, на, на електроенергията ще паднат. И по последния въпрос, оцеляхме управлението на Буш, ще оцелеем и 4 години е Тръмп. В САЩ няма как да спре политиката в областта на климата и опазването на околната среда. Благодаря. Искам да благодаря на на всички за участието ви днес. Едно от най-важните неща е да се изслушваме. Това понякога не е лека задача. Надявам се е, да ви е било интересно заседанието. Знам, че беше сложно. Често пъти има а, разнобой на мнения а, по всички теми. Не за а, младежката безработица, сигурността, измененията на климата. Обикновено ние седим на вашите места, където вие сте седнали. Както каза един колега, не винаги сме съгласни един с друг. Но целта е да стигнем до компромис, до съгласие. Днес, когато се говори за компромиси, е за компромиси се смята за слабост. Но в Европа, в Европа, това трябва да бъде наша цел, защото това е начина да се движим напред. Понякога не е достатъчно бързо става това. Благодаря на всички колеги, евродепутати, които също взеха участие в дебатите. Благодаря на всички още веднъж. Бих искала също да кажа, че има много колеги също, които не успяха да дадат своето участие. Това е много натоварена седмица, има други заседания. Благодаря и на гостите, които съдят до мен. Благодаря и за вашите коментари и вашите изказване. И не на последно място искам да благодаря на председателя на парламента Таяни за това, че остана а, с нас толкова дълго време, защото знам, че на много места се налагате да бъдете едновременно, но а, идеята да стигнем по-близо до гражданите е, е важна част от, от а, вашия дневен ред и вашите цели. Благодаря ви. Накрая, аз съм от съвсем малка държава членка, Ирландия. И искам да ви е, уверя, че дори ако сте малки, е, това, което правите, може да има значение, може да постигнете промяна. Това става най-вече като работим заедно, като, като се опознаваме. както и в училище. Различни групи по интереси. Да, говорим на различни езици, но имаме една цел. Трябва, искаме по-добра Европа. Не само за сегашното поколение, но и за бъдещите поколения. И вие сте тези, които да ни помогнат да постигнем това. Благодаря.